Buongiorno a tutti. Abbiamo atteso qualche... Добро утро на всички. Изчакахме няколко минути, за да сме сигурни, че всички могат да стигнат до тук. И сега ще започнем. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Малко променихме дневния ред – И сега започваме с петициите в присъствието на гражданите подали петиции. Това са точки 5 и 6. След това ще обсъждаме становището Валиан и Герингер. Първото е по програмата Права и гражданство – а второто е за 28-я годишен доклад относно контрола над прилагането на правото на Европейския съюз. Ние ще приключим утрешното ни заседание с обсъждането на проучвателната мисия в Берлин и проучвателната мисия в Румъния. И последна точка от дневния ред тази сутрин е заседание на координаторите. След обед ще започнем среща с члена на Европейската комисия, господин Марус Шефкович, и малко ще променим времето за гласуване. Ще гласуваме веднага след обсъждането на точка 15, петиция, внесена от господин Салтини по ситуацията в Корколе, Лацио. Когато се срещнем с вас отново през юни ще обсъждаме петиция, свързана с акта. Това е по молба на вносителите, които просто нямаха възможност да присъстват на днешното ни заседание. Обсъждането на доклада за проучвателната мисия ще се разглежда в края на деня. по петицията по точка 17 трима представители на Българското министерство на земеделието ще присъстват. И след това, както обикновено, що се отнася до приложението, искам да кажа, че петицията е в част Б, по които ние предлагаме закриване, ако няма възражения от членовете на комисията до края на деня, предложенията ще се считат за одобрени. Бих искала да спомена, колеги, че госпожа Дебрюн напусна по здравословни причини Европейския парламент – Тя беше член на нашата комисия и координатор. И аз бих искала да й пожелая всичко най-добро от своя име и от името на всички членове на нашата парламентарна комисия. И ние ще предадем нашите най-добри пожелания на госпожа Дебрюн в близките дни. Ако няма възражения, проекта на дневния ред се смята за утвърден с предложените изменения. Това означава, че сега можем да преминем към първата петиция. Това е точка 4 от нашия дневен ред. Това е петиция, внесена от Кристобела Гладола с испанско гражданство от името на Сдружението за медалските стопани в Валенсия Сая. Бих искала веднага да дам думата на вносителя на петицията. Благодаря ви, госпожо председател. Добро утро. За мен е удоволствие да бъда изслушан в Комисията по петициите на Европейския парламент. Бих искал да кажа, че що се отнася до първата петиция, аз бих искал да посоча, че няма достатъчно активност активни вещества за борба с вредителите по растенията. За това е необходимо да подаваме много заявки за използване на неразрешени продукти за борба с вредителите. И когато има разрешения по изключение, то това означава, че тези решения са много нестабилни и недългосрочни и потенциално вредят на здравето. Ако искаме да се борим с вредителите и болестите по определени растения, по определени култури, ние виждаме, че се наблюдава развитие на резистентност към тези препарати. Европейската комисия обаче все още не е предложила никакво решение, което да позволи да се реши проблема. В момента няма процедура, която да подпомага разрешаването за използване на подобни вещества в малък мащаб. На 14 декември 2011 година би трябвало да бъде представено такова решение от комисията, но ние дори не знаем дали това се е случило. А второто, за което искам да говоря, е петицията ни ние смятаме, че Европейската комисия трябва да преразгледа правилата, свързани с здравето на растенията и да преразгледа протоколите за внос на селскостопанска продукция, внасена от трети страни. Това включва и проверките за происход и също така необходимата документация, предоставена от страната на износа. Що се отнася до ограничаването на точките на влизане, точките на постъпване на внасени продукти, то смятам, че е необходимо да бъдат засилени правомощията на съответната агенция на Европейския съюз и да се въведат правила за реципрочност. Наистина в някои трети страни има забрана на внос на продукти, които са обработани с определени вещества, които са разрешени за използване в Европейския съюз. Тоест наблюдаваме сериозно противоречие, защото като че ли няма международно споразумение за това какво е разрешено и какво не е разрешено като вещества за обработване на растения. Затова искаме да бъде постигнато международно споразумение в рамките на ФАО, Световна търговска организация или друг международен орган и това да се прилага до всички страни. Когато определена държава подава заявка за допускане на внос, тя трябва да спазва онези условия, които вече се прилагат в Европейския съюз. И това въжи също и за а, множествената устойчивост или устойчивост към множество препарати. Необходимо е да се изисква да се спазват правилата за опазване на здравето и околната среда, които обаче в Европейския съюз са много по-стрикни, отколкото в която да било трета страна. Днес, предвид факта, че в Европейския съюз правилата за опазване на здравето на растения са най-стриктни, в съвета европейските селскостопански производители са подложени на нелоялна конкуренция. И това вреди на европейските потребители и на всички страни в света. Председателката, благодаря ви много. И сега давам думата на представителя на комисията. Да отговори на писмения, на писмената петиция, така както е подадена. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Първо, първата част на петицията – По нея представихме писмен отговор. Но вместо да чета написания текст, бих искал да говоря за това, което току-що чухме от вносителя. че комисията не предлага достатъчно мерки отнасящи се до пестициди, които да са достатъчни, за да се предотврати развитието на резистентност. Ние предвиждаме норми за въвеждането на пазара на нови пестициди и всяка година се въвеждат, се пускат на пазара нови пестициди. Преди това те трябва да бъдат включени в заявка до Европейската комисия и това е един постоянен процес. И разбира се, производителите на пестициди са онези, които трябва да подават новите досиета. Не е Европейската комисия тази, която разработва нови пестициди. Комисията анализира пестицидите в съответствие с стрикни критерии Европейският орган по безопасност на храните извършва своя анализ за въздействието върху околната среда, въздействието върху здравето на потребителите на пестициди и крайните потребители. Всичките мерки и анализи, извършвани от комисията, са насочени към това да се удостовери, че има доказателства за това, че заявените пестициди няма да вредят на околната среда, на потребителите и на тези, които използват пестицидите. Ако се установи, че има такава потенциална вреда, то тогава производството не се разрешава. Или пък ако се установи, че вече използвания пестицид има вредни въздействия, то тогава се прекратява неговото производство. Ние позволяваме пестициди да се използват при определени стриктни условия. Затова ние призоваваме всички, които са заинтересовани, да предоставят достатъчно информация и данни, за да можем ние да регистрираме тези пестициди за целите току-що споменати от носителя на петицията. Така че не комисията е тази, която издава забрана, обратното комисията е онази, която позволява използването. Разбира се, ние също сме загрижени от възможността за развитие на резистентност към вредители, но в повечето случаи има пакет от много вещества за едни и същи вредители или дори съчетания от вредители и заболявания. Тоест, не става дума за големи количества пестициди, които се пускат на пазара, но все пак има достатъчен спектър от продукти, които позволяват борба с вредителите. Сега ще премина веднага към третата част, въпроса за вноса. Ние много чувствителни в комисията към този въпрос за позволяването на вноса и вносителят изрази своята загриженост по този въпрос също така. Ние не позволяваме, и всъщност дори правилата са такива, че че те не предвиждат никаква дискриминация за заявителите за максимални нива на остатъчно съдържание. Ако някой иска да внася продукти, в които се съдържат пестициди, те наистина трябва да получат разрешение за внос. Обаче правилата за това са абсолютно едни и същи. И за максималните нива на остатъчни вещества и ние прилагаме едни и същи правила и също така по време на анализа и оценката се уверяваме за това, че тези норми се спазват и от вносителите. От друга страна, може да изглежда така и може би точно това е впечатлението на вносителя на петицията, като че ли изглежда, че има много такива различни нива за допустими остатъчни вещества, но обаче много от тях са били оттеглени, защото производителите са проявили интерес от това, в това. И ние получихме такива заявки и такива прояви на интереса, затова някои вещества бяха отеглени от пазара, но все още продължават да действат максимални предели за остатъчни вещества за много култури. 95% от случаите, които сме анализирали напоследък, показват, че използването на такива вещества е било прекратено в Европа, но дори три години след като е било оттеглено или отменено разрешителното, тези вещества могат да бъдат намерени в хранителната верига, защото след като продуктът е бил продаден и има възможност той да се продава още 18 месеца. Това е в съответствие с нашата правила. И още има 18 месеца, в които виното, портокалите и т.н. могат да се продават, но 10 години е обичайния срок, в който вече наистина изчезват тези остатъчни вещества в хранителната верига. Наистина, че също така има случаи, в които ние позволяваме максимални пределни стойности за остатъчните вещества за някои продукти, но това са изключения и то много редки изключения. Те се основават върху кодекс елементариус или други международноправни норми. Например, споразумението по санитарна и фитосанитарна защита на Световна търговска организация. Ние много рядко позволяваме такива изключения за трети страни. Изключенията, които съществуват, са свързани с това, че наистина трябва да отстъпим в някои случаи, например в контактите с Южна Африка, но ние трябва да гарантираме това, че това са наистина изключения, които са позволени по правилата на Световната търговска организация, например Кодекс Елементариус. Ние, например, искаме да получим гаранции от компетентните органи в Южна Африка, че това е временно явление, че след това тези вещества ще спрат да бъдат използвани. По никакъв начин това може да застраши здравето на потребителите в Европейския съюз. Така че в някои случаи, за които вие говорите, имаше основания да бъдат оттеглени определени вещества от пазара в резултат на екологични съображения – и обаче това съображение не се признава Световна търговска организация, съответно от трети страни. Също така, това не е нещо, на което е длъжен да се подчинява заявителя за внос на определени вещества. Обаче в нашите контакти с Южна Африка, с Китай и други страни, чрез двустранните ни договори и ние също така постоянно това повтаряме по време на нашите срещи. Например, миналата седмица бях в Шанхай, там имаше конференция по кодекс алиментариус и по определените стойности на остатъчни вещества. Ние говорихме за това какво за нас е предмет на загриженост. И ние казахме, че ние не можем да допуснем дълго време да съществуват тези максимални а, стойности за остатъчни вещества – и също така ние искаме да не се приемат в международен мащаб подобни изключения. Но то се воле интеграре анке и да Председателката, благодаря. Не знам дали представителят на Генерална дирекция селско стопанство иска да добави нещо. Да, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Нямам много какво да добавя. Постоянно поддържаме връзка с колегите от Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите. Също като тях, ние споделяме загрижеността на вносителя на петицията. Важно е наистина за земеделските стопани в Европейския съюз – да разполагат с набора от продукти, необходими им за защита на културите им. Ясно е също така, че трябва да бъдат защитени както устойчивостта на земеделските практики, така и общественото здраве. На лице са и ангажименти поети на международно равнище, които трябва да спазим. Многостранните договаряния са важни. Те са от полза не само за нашите партньори в трети страни, но и за целия сектор на, земеделско, на земеделието извинете, в Европейския съюз. Председателката, благодаря. Давам думата за разисквания госпожа Касия. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Комисията даде отговор на вносителите на петицията, отговор в писмена форма, в който съдържанието на петицията е разделено на три части. Първата част касае разширяването на обхвата на ускорената процедура за даване на разрешение на активни вещества. Според комисията, с оглед на диверсифицирането на земеделието, както и на осигуряването на достатъчен брой продукти за растителна защита, трябва да се спазят определени стандарти. Европейската комисия вече излезе със съответното предложение през декември миналата година. или извинете, комисията не излезе с документ, в който са изложени изискванията за продукти за растителна защита, които се въвеждат по изключение. Комисията би трябвало да даде решение, предложение, извинете, с специфични правила за минималната употреба. На 14 декември 2011 година комисията трябваше да излезе с такъв документ. Той не бе представен, не бе обсъден тук в Европейския парламент, така че Става дума за законодателна процедура, която все още тече. Моля комисията, колкото се може по-бързо да изпрати този документ на парламента. Има и друг въпрос, свързан с проверките на продукти, внасени от трети страни. В момента комисията преразглежда съответния регламент за режима на внос. Очаква се през тази година тя да излезе с предложение. Ще има и консултации, в които вносителят на петицията се призовава да участва. Но това няма да му е толкова лесно, според мен. Това е още един проблем, който възниква във връзка с бездействието на комисията. Докато все още тече законодателният процес и не са проведени обществени консултации, най-естествено би било според мен да се откликне положително на искането на вносителя. Третата точка касае отхвърлянето в Европейския съюз на понятието допустимост на вноса за остатъчни вещества за растителна защита от трети страни. Комисията твърди, че някои пестициди, които се използват в трети държави, не са разрешени за използване в Европейския съюз, което е вярно. Тя твърди също, цитирам, че в много случаи тази забрана се налага не с оглед на общественото здраве. Има случаи обаче, в които тези вещества не отговарят на изискванията. Ще ви дам пример. En Valencia, en Murcia, en Греция, en Франция. С един вредител, който не може да бъде третиран с препарати за растителна защита във Валенсия, Франция, Италия. И така производителите трябва да се справят сами. Те са в по-неблагоприятно положение в сравнение с производителите в Северна Африка, например, които могат да използват пестициди за борба с този вредител по цитрусовите растения. Култури, извинете. а земеделските стопани зависят не само от потреблението тук в Европейския съюз, те зависят и от износа. И в случая има затруднения с износа на цитрусови продукти, именно поради липсата на въпросния пестицид. Когато се изнасят продукти към трети страни, се прилагат много строги изисквания но в случая този вредител не може да бъде третиран с пестициди, защото съответните пестициди не са включени в списъка на комисията. Няма и възможности за така наречената минимална употреба. Трябва да се прилагат еднакво строги правила за безопасност на храните към всички продукти, когато тук се привнесат вредители от трети страни, има опасност те да не могат да бъдат третирани и това ще изложи на опасност продоволствената сигурност. Техническият университет във Валенсия извърши проучване, според което на всеки 15 месеца в Европейския съюз се привнася вредител, който не може да бъде третиран. Мисля, че трябва да се обърнем към двете генерални дирекции в Комисията селско стопанство и здравеопазване и защита на потребителите, като обърнем внимание на проблемите при отглеждането на цитрусови култури. Благодаря, господин Гарсес. Estamos tratando un tema de especial sensibilidad. Микрофонът на оратора е изключен. Sí, gracias. Digo que estamos tratando un tema de especial sensibilidad porque afecta. Благодаря ви. Мисля, че тук се занимаваме с един особено чувствителен въпрос, тъй като той засяга голям брой граждани и също така е, различни отрасли на селското стопанство. Но най-важен си остава принципът е, за безопасност на храните. Принципът за безопасност на храните за животните, безопасност на храните за хората и също така въздействието върху околната среда от потредата на различни пестициди и продукти за растителна защита. Това са основните принципи, които трябва да ръководят нормите, които приемаме. Вторият съществен принцип, който трябва да имаме предвид, е свързан с пускането на пазара на растителни продукти. Като тук не говорим само за цитрусовите култури. Става въпрос за всички продукти, които се консумират от европейските потребители. И е съвсем ясно, че тук трябва да се стремим към взаимно допълване и към равновесие. Целта, разбира се, е да не възпрепятстваме производството и пускането на пазара на продукти от страна на, европей... на испанските, извинете, производители. Тук обаче сблъскваме с някои норми, които са от чисто търговски характер. Сблъскваме се и с а, някои несъгласуваности в а, търговската система, които имат отрицателно въздействие върху търговията в рамките на Европейския съюз. Съществуват а, разминавания и всъщност съществуват разминавания в е, изискванията за контрол на растителните продукти в различни части на света. А производителите на тези продукти изнасят своята продукция по целия свят. Ето защо смятам, че е важно органите на Европейския съюз да засилят възможностите за контрол на растителните продукти, които се внасят в Съюза, като целта е да отказваме вноса на продукти, които не спазват нормите, които изискваме от нашите собствени селскостопански производители. Това, е, това трябва да бъде водещият ни принцип в подписването на редица търговски споразумения – Става въпрос главно за двустранни търговски споразумения, подписани между Европейския съюз и други държави. Трябва да вземем предвид и още един аспект. Става въпрос, че освен а, а, активните вещества и продукти за растителна защита съществува и цяла друга плеяда от а, инструменти, които ни позволяват да се борим с вредителите – Става въпрос, например, за агроекологичните системи на производство. И мисля, че трябва да положим повече усилия за използване на този вид биологическа борба с вредителите. По този начин ще гарантираме, че по-голям част растителни, продукти ще бъдат безопасни без употребата на пестициди. Благодаря ви. Следващият оратор благодаря, госпожо председател. Имам само един коментар в допълнение на казаното току-що от колегата. Вярно е, че тази петиция е важна, тя трябва да бъде разгледана от а, комисията, но трябва също така и комисията по стопанство на парламента да е наясно с съществуването на тази петиция. Трябва също така и писмото до Европейския парламент, да бъде препратено и до комисаря по селското стопанство, за да може и съответната главна дирекция по селското стопанство в комисията да се вземе с този въпрос и да изрази своето становище. Мисля, че изказванията, които чухме, са показателни за притесненията на един сектор, който трябва да бъде чут. Благодаря ви. За мен, благодаря. Благодаря най-вече на колегата Херен. Подкрепям и колегата, която каза, че трябва да продължим разглеждането на петицията. Трябва да напишем писмо до Европейската комисия, както и до две парламентарни комисии тази по селско стопанство и по търговия. Не всичко, което е възможно, е разумно. Понякога се предоставят стимули, които водят до погрешно развитие. Представителят на комисията заяви, че много продукти за растителна защита са били изтеглени от пазара. Това е добре. Но да кажем, че един продукт за растителна защита се използва за, при определени култури, например зърно. То си заслужава той да бъде пуснат на пазара, защото зърното се отглежда на много големи площи. Но да вземем за пример друг продукт, който се използва за цветя. Те се изпол... отглеждат, извинете, в много по-малък мащаб. Би било добре за тях да се разработи специален продукт, но не си заслужава той да бъде пускан на пазара. Затова този, който отглежда цветя, ще използва продукт за растителна защита, който се използва за зърното, което според мен е погрешно. Мисля, че трябва да се разработят такива разпоредби, които да дават възможност за допускането и на продукти за растителна защита, които са обект на така наречената минимална употреба, които се използват за култури, отглеждани на малки площи. Мисля също така, че изоставаме, тъй като постоянно се привнасят нови вредители, за които не се разработват продукти, които не могат да бъдат третирани. Аз съм против така наречения принцип на допустимост на вноса. Ако даден продукт за растителна защита е забранен в Европейския съюз и тук се внасят продукти с остатъци от този продукт, то не мисля, че трябва да се допуска вносът. Не мисля, че трябва да се предвиждат максимално допустими стойности за остатъчното съдържание. Или изцяло ще забраним вноса, или ако предвидим максимални стойности за съдържанието на остатъчни вещества, то ще кажем един вид, че този продукт не е опасен. Знаем, че всяка година се определят такива максимално допустими стойности, но не е възможно да се упражнява пълен контрол върху съдържанието на остатъчни вещества. Крайна сметка обаче става дума за здравето на потребителите, за фитосанитарни мерки, за конкуренцията и нейното изкривяване. Затова ми се иска да продължим работата по тази петиция. Нека изискаме и становища на съответните парламентарни комисии. Аз самият съм член на Комисията по селско стопанство и мисля, че трябва да изискаме от нея не само становище, а и много сериозна работа по този въпрос. Ci sono altre richieste di intervento. Благодаря ви. Не виждам други искания за изказване. Ето защо отнавам думата на вносителя на петицията за реакция. Благодаря ви, госпожо председател. Ще дам пример с ориза. Ориза е растителна култура, на която са необходими 4 месеца за израстване, през която има 4 различни етапа на третиране, с един и същи продукт, но дозата на продукта се променя. В Съединените щати с програмата IR4 е намерено много просто решение, докато в Испания ние имаме стотици искания за изключение годишно. Говорим наистина за стотици такива искания. Второ, в кодекса Ремонтариус наистина има съответни разпоредби, но знаете, че в контекста на двустранното споразумение с договира с Съединените щати има изисквания, според които инспектори от Съединените щати могат да правят проверки на нашата продукция, да правят проверки на летищата, след което да се провежда трети етап на проверките при пристигането на продукцията в, на територията на Съединените щати. Ето защо смятам, че в този случай не може да има еднакви изисквания за производството навсякъде. Също така смятам, че ще има много сериозни рискове, свързани с въвеждането на подобни единни норми. А по отношение на максималното допустими равнища на остатъчни вещества, ако дадено вещество е забранено в Европейския съюз, то а, максималното допустими равнища трябва да бъдат а, изобщо равнището на детектиране на това вещество. Затова се питаме защо се предвиждат изключения и а, подобна възможност за внос на продукти, съдържащи по-високи, изобщо съдържащи подобни вещества в Европейския съюз. И на трето място, според нас, ние, съвстопасите производители, сме принудени да се борим с нови вредители, които се появяват за първи път на територията на Съюза на всеки 15 месеца. Това означава, че нещо не работи правилно в системата на внос в Европейския съюз. Ние в региона на Средоморието сме принудени да се борим с всякакъв вид нови вредители, защото сме един вид търговско кръстовище. Ето защо ние позоваваме Генерална дирекция здравеопазване да затегне мерките, защото ние, позволителите, прилагаме нормите. И ако ни се налага постоянно да използваме едни и същи продукти на защита, тъй като нямаме право достъп до други, това увеличава цените ни. Благодаря на всички ви за това, че засегнахте този изключително чувствителен въпрос, който засяга различни компетентни комисии. Мисля, че в нашата комисия има един от души. Искаме този въпрос да бъде прехвърлен и да бъде разгледан в съответните компетентни комисии. И се позвавам на казаното колегата Ярк не само ще изразим становище, но ще помолим и останалите компетентни комисии да намерят някакво незабавно решение, тъй като този въпрос трябва да бъде разрешен бързо. И също така, мисля, че нямаше никакви възражения. Споделям и иск... искането на госпожа Гарсия да се да отправим директен въпрос към комисията и да поискаме от представителите на комисията да ни предоставят по-изчерпателен отговор от представения писмен отговор и също така отговор, който надхвърля уточненията, направени днес от представителите на двете генерални дирекции, които чухме тази сутрин. Ето защо смятам, че трябва да продължим работата по тази петиция. Благодаря ви, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Да, номер 5, е стата презентата. Давам думата на вносителя на петицията. Това е точка 5 от дневния ред. Петицията е внесена от ТФТ с испанско гражданство от името на платформа за защита на зелените ценности – Вносителя присъства и има думата за 5 минути. Е презент il... А, прего. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на вас и на цялата комисия за тази възможност отново да се изкажем пред Европейския парламент в присъствието на Европейската комисия. Да, наистина на 20 декември в Комисията по петициите имахме възможност да ви разкажем за ситуацията в екологично важна област в Испания. Ние искахме спешно да се предприемат мерки спрямо тази територия. Ние искахме европейските и испанските компетентни органи да прекратят това съсипване на околната среда в една територия с природна, с много природни дадености. За съжаление обаче не успяхме да убедим европейските компетентни органи да се нагърбят с необходимата отговорност като пазители на договорите и съответно те не успяха да накарат испанските компетентни органи да извършат необходимите действия. Искам да посоча какви са трите основни аспекта в нашата петиция. Първо, ние виждаме, че се нанасят вреди на околната среда в тази специална защитена територия, защитена от Европейската общност. В доклада на комисията от януари месец се казва, че информацията от испанските компетентни органи посочва, че няма никакви вреди за водоносния пласт – Испанските компетентни органи казват, че обема вода, който се извлича, е незначителен спрямо общия обем. Доклада на испанските компетентни органи е основан върху доклада на Института по миногеоложка дейност. Ние не искаме да изразяваме недоверие в компетентността на този институт, но и искаме да привлечем вниманието към качеството на доклада, изготвен от директора на Националния парк. Ние предоставихме допълнителни доказателства, за да подкрепим нашата петиция от януари и април. Това е един документ от 11 страници, който доказва, че има сериозно изтощаване на водоисточниците и това е свързане, свързано с мащабни мерки за водохващане. В нашия доклад се казва, че това въздейства обект от мрежата Натура 2000. Не може да се пренебрегва информация, която е подадена от директора на парка, т.е. институцията, която управлява парка. Също така ние ви помолихме да разгледате член 12 от директивата за екологична отговорност. Ние се позоваваме на това от много години. Ние недократно сме се обръщали към испанските компетентни органи и ние се обърнахме и към Европейския парламент. Ние предоставихме данни, включително и технически доказателства – и сега и директора на Националния парк се обърна към испанските компетентни органи, позовавайки се на същия този член 12 и той поиска те да предприемат необходимите мерки, така че да са в съответствие с директивата по екологич... за екологична отговорност. И трети аспект, който може би е най-важният. Продължават мерките за водохващане в огромен мащаб в тази защитена природна територия през март строителни фирми продължаваха да извличат вода, нанасяйки вреди на околната среда и то необратими вреди и националните компетентни органи не предприемат никакви мерки. Това е много важно. И точно за това днес съм тук отново пред вашата комисия, за да ви напомня за различните аспекти за да изложа аргументите, които са били изложени от директора на Националния парк. Става дума за брутално не спазване на разпоредби, разпоредбите на директивата за екологична отговорност и директивата за Натура 2000. Обръщаме се към Европейската комисия като пазител на договорите да направи нещо, за да се прекрати нанасянето на необратими щети на околната среда. Като европейски граждани ние знаем, че трябва да се работи въз основа на принципа на превенцията. Ако не се предприемат мерки, ние ще смятаме, че Европейската комисия се е отказала от своята отговорност, както и испанските компетентни органи – това означава, че ще бъдат нанесени необратими щети на територия, която е защитена. Ние виждаме, че се извършват системни нарушения на законодателството. Има подобни случаи също така и други територии. И там, ако се бяха предприели необходимите мерки, щяха да бъдат избегнати необратими вреди на околната среда – с това приключвам моето изказване и с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Ще предоставя допълнителна информация. Председателката, благодаря ви. Представителят на комисията има думата. Господин Мартин. Благодаря ви, госпожо председател. Да, наистина. Както вече казваше поредица поводи в тази комисия, Европейската комисия, ние в Европейската комисия започнахме да анализираме досието за потенциалните неблагоприятни последици от мерките за водохващане и прокопаването на кладенци в природния парк Сиера де Касорла. Това е специално защитена територия за дивите птици и това е част от мрежата Натура 2000. Петицията посочва различни аспекти и, за съжаление, комисията не успява своевременно да отговори на поставените в, позиция, в петицията извинете, проблеми. В петицията се казва, че не се спазва директивата за екологичната отговорност, директивата за местообитанията и рамковата директива за водите. Бих искал да посоча, че три пъти комисията се е обръщала към испанските компетентни органи, стремейки се да получи разяснения, що се отнася до оценката на въздействието на тези частни проекти. Става дума за вредите, които могат да бъдат нанесени на местообитанията на дивите птици и на обектите от общността на интерес. Ние искахме също така да знаем дали тези съоръжения за водохващане могат негативно да повлияят водоносния пласт. Независимо от тези три писма, насочени към испанските компетентни органи, комисията продължава да изпитва съмнения за това, че наистина се спазват съответните директиви. Нашите съмнения не бяха разсени от испанските компетентни органи. Оценката на екологичното въздействие на тези проекти въз основа на информацията, която, с която разполагаме в момента, показва, че Отговорните испански органи признават, че дейността по водохващане може да повлияе неблагоприятно върху тази територия. Затова, може би, аз ще започна за това с последната директива, спомената в петицията, директивата за екологична отговорност. Както вече беше казано, член 12 предвижда механизъм според който всяко юридическо лице, което е засегнато от е, определена дейност, може да се обърне към националните компетентни органи и да посочи, че има пряка заплаха от вреди за околната среда. И това могат да го направят физически или юридически лица. Става дума за механизъм, чрез който се изисква информация от компетентните органи, в съответствие с който се предоставя информация на компетентните органи, включително и подробностите. Съответно, компетентният орган трябва да информира заинтересованите лица за решението за това дали ще бъде прията или отхвърлена молбата за предприемна действие и защо. Също така, член 13 говори за това, че всички заинтересовани лица имат право да се гарантира това, че независим орган или съд може да вземе решение относно процедурната законност на решенията и материалната законност на решенията и също така действията или бездействията на компетентния орган съгласно настоящата директива. В съответствие с националното законодателство има възможност също така да се подърсят мерки за съдебна защита. И това, разбира се, е необходимо. Но преди това е необходимо да бъдат изчерпани всички административни процедури. Предвид информацията, получена от комисията, ние нямаме възможност да преценим доколко вносителят е използва всички възможности, предвидени от член 12 и 13 от директивата и комисията не може да се намеси и да замести механизмите, предвидени от директивата, докато не се установи дали наистина е имало факт на нарушение на действащото законодателство. Що се отнася до другите директиви, упоменати от носителя, там ситуацията е доста по-различно. Например, директивата за въздействие върху околната среда. Информацията показва, че е била извършена такава оценка на проекта. Ние виждаме, че има някои аспекти, като например забавянето с публикуването на оценката на въздействието не е нещо, което е от значение за общностно законодателство, но може да бъде от значение за националното законодателство. Има сериозни основания за правилното прилагане на съответното законодателство в конкретния случай – Възоснова на информацията, с която разполагаме, имаме основания да смятаме, че е била извършена надлежна оценка на въздействието върху околната среда на този проект, така както се визира от член 3 на директивата за оценка на въздействието върху околната среда. И това също попада под действието на директивата за местообитанията. Същевременно обаче не успяхме да установим начина по който различни условия са били спазени условия, предвидени от директивата за оценка на въздействие в околната среда. Що се отнася от директивата за местообитанията, както вече казах, испанските компетентни органи все още не са установили дали е имало надлежна предварителна оценка – на потенциалното въздействие на мерките по водохващане върху екологичната ситуация на тази територия. Освен това, изглежда, че не са били спазени необходимите стандарти за обекти от общностен интерес поради прокопаването на кладенците, което е повлияло водоносния пласт. Сега по директивата, рамковата директива за водите. Най-последната информация, която получихме през март и април, показва, че водосна че дружеството по опазване на околната среда в е, Гвадалкивир посочва, че има опасност от е, пресъхване на водоисточниците в е, този район в резултат от водохващането. Много е трудно да се установи нееднозначна причинно-следствена връзка, обаче е необходимо да бъдат направени допълнителни проверки, включително изпитвания на помпите за изпомпване на вода от кладенците. За съжаление обаче, комисията до този момент не знае дали испанските компетентни органи са извършили необходимите проверки и изпитвания. Освен това, от това бих искал да кажа, че че екологичната ситуация в момента е предмет на анализ заедно с необходимите мерки защита и това се извършва в рамките на плана за управление на поречието. Това не е единствения план, с който не разполагаме. Има още 23 плана, с които комисия не разполага. За това комисията насочва този случай към Съда на Европейските общности. В момента писмената процедура в съда е финализирана и очакваме постановлението на съда. И в заключение искам да кажа, че предварителното разследване не ни позволява на този етап да изключим възможностите за нарушаване. За това комисията реши да започне наказателна процедура и ние ще се стремим да установим категорично дали има нарушение на трите директиви. Благодаря ви много. Grazie. Apro il dibattito, do la parola al collega Sosa Wagner. Председателката благодаря ви. Давам думата на господин Саламанка. Благодаря. В края на миналата година се обърнах към вашата комисия в подкрепа на петицията, внесена от платформата за подкрепа на екологичните стойности. Тогава изисках и ясно становище от парламента във връзка с предприемането на мерки, насочени към опазване на околната среда в Андалусия, мерки за отмяна на издадените разрешителни, които са нанесли огромни екологични щети на резервата. Подкрепям платформата за подкрепа на екологичните ценности, като се има предвид най-новата предоставена информация, най-вече тази от директора на Националния парк. Става съвсем ясно, че са нанесени непоправими екологични щети. Директорът на парка реши да представи своя доклад на съответните компетентни органи, отговарящи за водните ресурси в Алкавия. Той отправя към тях искане за отнемане на разрешителното на основание, че от това разрешително проистичат непоправими щети за територия защитена по Натура 2000. Как можем да пренебрегнем съдържанието на технически доклад, изготвен от директора на Националния парк, като се има предвид сериозността на проблема, като се има предвид всичко случило се до тук, призовавам парламента да предприеме две стъпки. Първо, да запита комисията дали е целесъобразно да се образува процедура за установяване на нарушение на договорите спрямо компетентните испански органи процедура, по която ще се установи не спазване на директивите за местообитанията и птиците. Второ, трябва да се призоват компетентните испански органи да предприемат съответните мерки за възстановяване и компенсации, така че да се компенсират нанесените щети. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Когато един вносител на петиция се явява тук за Извинете, вносителят на петицията се явява пред нашата комисия за втори път. За пръв път той се обърна към нас преди 4 месеца. И това означава, че през тези 4 месеца не е било направено нищо по неговата жалба. Професор Соса Вагнер направи много правилни бележки, а именно, че когато са представени допълнителни доказателства в подкрепа на петицията, в случая доклада на директора на Националния парк, то не можем да приключим процедурата по разглеждането й. Има и потенциал за започване от страна на комисията на процедура за установяване на нарушение на договорите. Но имам въпрос към комисията. Кога за последен път се от обърнахте към компетентните органи в Испания с искане за информация, като се има предвид смяната на правителството? Към представители на кое управление се обърнахте последно? На старото или на новото? Госпожо председател, смятам, че трябва да продължим работата по тази петиция, да предприемем действия в опит за намиране на решение. В никакъв случай не можем да приключим работата по петицията. Трябва не само да се обръщаме с молби към комисията, но и да предприемем активни действия. Господин Яр, въпросът ми е подобен на колегата, изказал се преди мен. Какви незабавни действия можем да предприемем, за да предотвратим по-нататъчното нанасяне на екологични щети? Комисията изрази сериозни съмнения във връзка с това дали процедурите са били надлежно проведени, дали са били проведени в съответствие с европейското законодателство. Една такава проверка на процедурите може да отнеме доста време. От друга страна, съгласно данните, предоставени от испанската страна, са нанесени непоправими екологични щети не можем да си позволим в продължение на още 2-3 години да спорим защото ще продължи нанасянето на непоправими, необратими щети. Трябва да се обърнем към новите компетентни органи след смяната на правителството, за да си изясним ситуацията. Трябва да предотвратим нанасянето на по-нататъчни щети. В противен случай само ще водим спорове, до които които, извинете, няма да ни доведат до никъде. Една от двете страни ще се окаже права, но междувременно ще са били нанесени необратими щети върху околната среда. Става дума не за това кой е прав или не, а за това, че трябва да избегнем по-нататъчното нанасене на щети. Госпожа Алкен. Объркана съм. Може да има и проблем с превода. Онези, които се изказаха на испански, като че ли бяха останали с впечатлението, че комисията не е предприела нищо. Но отговорът, който ни даде днес комисията е доста по-различен от това, което е изложено в писмените документи. Доколкото разбрах изказването на комисията, тя възнамерява да сезира съда. И мисля, че точно към това трябва да се стремим. А съдейки по това, което казаха испанските оратори, останах с впечатлението, че комисията не е предприела нищо и продължава да бездейства. Правилно ли разбрах комисията, а именно, че предстои да се сезира съдът? ако предстои да се сезира съдът, то малко трудно ще ни е да се гневим. Съдейки по писмените документи, би могло да се каже, че не се предприема нищо, че постоянно се изисква допълнителна информация и така нататък. Но съдейки по устния отговор на комисията, оставам с впечатлението, че можем да направим и нещо повече от това. И ако можем, трябва да го направим. Но какво може парламента да направи в случая при положение, че комисията явно смята да действа? Трябва и испанското правителство да предприеме междувременно нещо, вместо да чака постановлението на съда. Но въпросът ми е какво повече можем да направим от комисията? Председателката благодаря господин Бощинаро. Скъпи колеги, уважаеми представители на комисията, някои от вас може да са прочели книгата на Лестър Браун План Б 02-04. В тази книга се цитира казус, който е почти идентичен с испанския казус. Става дума за Саудитска Арабия. В края на 90-те години в Саудитска Арабия се взема решение за работа по мащабен проект за напояване чрез прихващане на дълбоки водоносни пластове. В рамките на 20 години почти се изчерпват запасите в дълбоките водоносни пластове. Резултатът от това е ускоряване на процеса на опустиняване. В резултат от това мащабно опустиняване в Саудитска Арабия вече почти не се отглеждат култури, за които е необходима повече влажност. Този казус цитира Лестър Браун и той е валиден не само за Саудитска Арабия, но и за Европейския съюз. За това се чудя защо първо не се извърши проверка за надлежното прилагане на рамковата директива на водите. Изчерпването на водните запаси води до процес на опустиняване. Изчерпването на запасите в дълбоките водоносни слоеве води до недостиг на водни ресурси. Това от своя страна води до нарушаване на биологичното разнообразие и то на територия по Натура 2000. Като се има предвид това, защо да губим време, защо да чакаме, защо да отправяме молби към държави членки, при положение, че много добре знаем докъде ще се стигне, ако продължим по същия начин. Трябва да се сложи край на подобни явления и то не само по конкретния казус в Испания трябва Европейската комисия да действа своевременно, вместо да чака прекалено дълго, докато вече е късно. Ясно става от днешните изказвания, че предоставената информация не е достатъчна, може би дори не е относима. Не знам защо Европейската комисия не реши да направи проверка поне по два аспекта. Първо, по кумулативните ефекти и второ, по надлежното изпълнение на европейското законодателство във връзка с кумулативните ефекти. Става дума не само за изчерпване на водните запаси, а и до последиците от това изчерпване, а именно нарушаване на биологичното разнообразие на територия по Натура 2000. Можем да продължим да си четем автори като Лестър Браун и други, без да предприемаме нищо. Но трябва да осъзнаем, че резултатът от подобни действия е унищожителен. Предлагам следното да продължим работа по петицията и незабавно да изискаме от испанската страна да ни представи пълна информация по този казус. Трябва да се провери дали е била извършена надлежна оценка на въздействието върху околната среда, както и дали е била спазена рамковата директива за водите при надлежно вземане предвид на кумулативните ефекти. Това трябва да направим незабавно, да действаме, вместо да продължим да губим време. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Споделям загрижеността, която изразиха колегите. Опитвам се да разбера какво точно имаше предвид комисията днес в устното си изложение, като имам предвид изложеното от нея в писмена форма. И аз съм доста объркан, защото в документа от 27 януари 2012 година се заявява към края на текста, че комисията не може да продължи работа по петицията. Но днес комисията направи устно изложение, което не само няма нищо общо с това, но и дори заяви, че ще образува производство за установяване на нарушение на договорите. Би ли могъл представителят на комисията да изясни позицията си, за да знаем какво точно възнамерява да направи комисията. Второ, Проблемът е деликатен както от социална, така и от економическа гледна точка. Онези, които подкрепят този проект за напояване върху 645 хектара, си имат своите основания, сигурен съм в това, но не се спазва принципът на превантивност, не се спазват правилата по Натура 2000, както и всички европейски разпоредби за опазване на природните ресурси и околната среда. Още повече, че става дума за национален парк. Трябва да намерим конструктивно решение и то колкото се може по-бързо. Колкото се може по-бързо означава първо, че комисията трябва да предприеме съответните действия и второ, че трябва да се обърнем към настоящото правителство в Испания с призив за незабавни действия. Мисля, че може да се направят и двете Искам да се продължи работа по петицията до намирането на окончателно решение. Say... Благодаря ви. Искам само да кажа, че изглежда по-голяма част от вас са чули по един същи начин отговор на комисията и все още не разбирам защо колегите, които слушат, които работят с испански, очевидно са получили друга информация. Говорих с други колеги, които слушат превод на различни езици. Всички те са разбрали едно и също нещо, че комисията е започва производство за установяване на нарушения на договорите. Така че не разбирам откъде идва а, объркването, но ми се струва, че е време да приключим с работата по тази петиция. Можем да изпратим писмо до испанските власти и да ги помолим да ускорят взимането на мерки от тяхна страна, без да чакат съдебното производство. Но смятам, че наистина във редки случаи, когато печелим, няма нужда да изглеждаме като победение. Струва ми се, че това е много очудващо поведение, а моята лична препоръка, пак казваме, да изпратим писмо до испанските власти. Благодаря ви. Eh, Председателката бих искала да помоля представителят на комисията да разпръсне притесненията, изразени от всички колеги. Струва ми се, че има сериозна промяна в позицията на комисията в сравнение с представянето ни през е, месец януари. Определено напредъкът е положителен, но някои от колегите изглежда в момента имат е, съмнения и не съм много наясно какво прави в момента комисията. Дали е започнало производство, дали сте отправили въпроса към съда или не. Така че моля комисията да ни отговори. Благодаря ви. Представителят на комисията. Благодаря за тази възможност да изясня ситуацията. Първо, относно искането на сведения, попитахте ни кога комисията за трети път се е правила искане за допълнителна информация към испанското към испанските власти. Комисията отправи това искане в края на ноември 2011 година и получи отговор от испанските власти през февруари 2012 година. Второ, вярно е, че има съществена промяна в сравнение с предишната предоставяне на информация. Тази промяна се дължи на факта, че от последната среща с вашата комисия ние получихме съществени данни от страна на вносителя на петицията – чрез тези данни става ясно, че управителният орган на Националния парк установява, че има пряка връзка между водоизхващането и щетите наложени, щетите нанесени както на подпочвените води, така и на цялостната ситуация с водните ресурси в региона. Припомняме също така, че са необходими допълнителни проучвания в подобен случай. Но на този етап не може да се отхвърли хипотезата, че действията по не засягат равновесието в парка. Извличането на водни ресурси от, от подпочните слове може да има въздействие върху хидроводичното състояние на целия регион и а, това е свързано с прилагането на рамката директива за водите. Както знаете, държавите членки имат изисквания относно подпочните води по тази директива, но за нещастие на този етап все още няма хидравличен план за действие за водните ресурси в този регион. Ето защо комисията реши да сезира съда. Но по всички случаи тук става въпрос а, за а, ценности, свързани с околната среда. Става въпрос а, и за щети, нанесени върху на подпочвените води и тези аспекти са обхванати от нашето производство за установяване на нарушения на договорите. Потвърждавам, че има такова производство. За момента не мога да кажа кога ще има напредък по това досие от страна на комисията. Най-напред е, трябва производството за становяване на нарушение да бъде предмет на вземане на решение от страна на колежа, но знаете, че няма как да предвидим какво ще бъде решението. Но мога да ви уверя, че веднага след като има допълнителна информация, ще ви я съобщим. Председателката, благодаря. Колегата Тургайс иска да добави нещо беше поставен въпрос, който никак не е маловажен. И отговорът на комисията беше съвсем ясен. В края на 2011 година те за последен път са поискали сведения от испанските власти. Искането отправено в края на ноември 2011 година. Но е вярно, че междувременно правителството в Испания се смени и може би трябва действително да информираме новото правителство за напредъка по работата свързан с тази петиция, преди да започнем производството за установяване на нарушение. Трябва съответните компетентни органи в новото испанско правителство да са наясно с работата по тази петиция. Те трябва да са наясно с а, мерките предприятия от няколко месеца насам, за да може испанското правителство да реагира по съответния начин. Трябва всички да сме напълно наясно на какъв етап сме в работата по тази петиция и трябва да се свържем с е, испанското правителство и да ги осведомим за напредъка на работата ни. Ако Комисията се е свързала с предишното правителство, и имало всички шансове и писмото да се да е просто да е забутано в някое чекмедже някъде. Ето защо комисията трябва да отправи ново запитване към съветните компетентни органи и да се потърси решение на проблемите, установени от комисията. Благодаря ви, господин Гарсиас. Благодаря. Искам да направя едно малко уточнение. Това уточнение е най-вече за колегата Токайес. Представителят на комисията ни каза, че отговорът на, на запитването за информация, получено в краят на януари 2012 година. Не знам кой е изготвил този отговор, но мога да ви уверя, че в края на януари 2012 година новото правителство в Испания вече беше на власт. Председателката, благодаря ви, давам думата на вносителя на петицията. Благодаря най-напред бих искал сърдечно да благодаря на комисията. Защо? Защото комисията върши запълнителна работа с ограничени средства. Наясно съм с това и мисля, че всички трябва да оценим по достоинство работата, която вършите. Бих искал също така да благодаря и на членовете на парламента, които взеха думата и които осъзнават колко е важно да се вземат незабавни мерки за разрешаване на този проблем. С ваше позволение, бих искал да се спра на условното наклонение, което се използва от страна на комисията. Комисията твърди, че изглежда има нарушение, че е възможно да има наличност на елементи, които ние евентуално ще проверим, които трябва да бъдат анализирани. и че компетентните органи също трябва да направят съответните проверки. Разбирам основанията ви, предполагам, че от правна гледна точка трябва да използвате това условно наклонение. Но аз съм в качеството си на европейски гражданин, който е свидетел на трайните щети, които се нанасят в, тази, в този регион от години насам. Ето защо задържа държа да има незабавни мерки. Какви могат да бъдат тези незабавни мерки? Може, например, да се отнеме разрешителното за водохващане, докато се правят съответните анализи и докато се вземат съответните решения. За нас обаче е неприемливо по съображения от на предпазливост и по съображения по на сигурност да продължаваме да позволяваме да се случват и да продължават да се нанасят тези щети над околната среда. Смятам, че испанските власти трябва да вземат някакви спешни временни мерки, преди да вземат окончателно, окончателни мерки за разрешаване на проблема. Не може също така да се пренебрегват интересите на всички европейски граждани, които знаят, че съществуват директивите, рамката директива за водите и директивата на Тура 2000, които имат пълно право да изискват прилагането на тези директиви. И накрая бих искал да благодаря на всички изказали се, които подчертаха, че мерките, които трябва да бъдат взети трябва да дадат възможност на новото испанско правителство да промени пропуските и грешките допуснати в миналото от предишните власти. И накрая опозитът благодари на преводачите. Благодаря ви. Рекон. Благодаря ви. Мисля си, че с това мога да приключа с предложение тази петиция да остане отворена. Също така искам да помоля Европейската комисия, която вече предприе стъпки, да продължи със стъпките и в допълнение към започването на наказателна процедура, мисля, че може да се обърнете към съда и да поискате незабавно приостановяване на дейностите защото аз мисля, че това, което стана ясно от изказванията на всички, е, че е необходимо да се предприемат превентивни мерки, а не да се предприемат действия по отстраняване на вече настъпилите вреди. Мисля, че също би било добре и нашата парламентарна комисия, като представител на Европейския парламент, трябва да основи контакт с новото правителство в Испания и мисля, че трябва да работим успоредно. Така че ако вие ще съгласите с това заключение за днес, ще приключим обсъждането за момента. И сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е точка 6. Петиция, представена от граждани на Португалия от името на Асоциацията на португалските туристически фирми ITP ТП относно липсата на прозрачност във връзка с кандидатстването за средства в рамките на оперативните програми на Европейския съюз. Представителят на вносителя е тук и му давам думата. Благодаря ви. За втори път Комисията по петициите разглежда този въпрос. Ние бяхме тук през юли 2009 година. Бих искал да благодаря на членовете на Комисията по петициите и Европейската комисия. Това е економически въпрос, който се отнася до европейското законодателство. Искам да кажа, че когато бях млад бизнесмен, а сега съм управител на това сдружение – Бях разочарован от това, че този въпрос не беше решен и той продължава да бъде на лице. Продължават нарушенията на процедурите. Продължавам да бъда на ваше разположение. Смятам, че липсата на съгласие на европейско ниво води до ситуацията, която е предмет на нашата петиция. През юли 2009 година за първ път внесохме нашата петиция и ни говорихме за нарушаване на законодателство и неправомерно поведение на компетентните органи, които влияят върху економическото развитие на Португалия. Ние не постигнахме исканите от нас резултати през януари тази година и не мисля, че днес ще може да се реши този проблем и ще се спре ненадлежното, неправомерното поведение на компетентните органи в Португалия, но ние се надяваме, че ще бъде признато, че това поведение е неправомерно, тъй като то проличава и чрез указа, прият на 17 август. Очакваме днес обаче да бъдат направени необходимите заключения, да бъдат взети правилните решения. Що се отнася до модела на лоялна конкуренция, то наистина виждаме едно смесване на функциите между различни органи. Виждаме също така, че подкрепата за бизнеса и за туризма не се осъществява. През 2009 година беше взето погрешно решение за подкрепа на бизнеса и ние привличаме вашето внимание към закрепеното в европейското законодателство право на доставчици на услуги, включително и доставчици на туристически услуги, свързани с дейността в тяхната страна и извън тяхната страна. Ние смятаме, че решенията и действията на съответните органи в Португалия са незаконно съобразни, защото бяха поставени под съмнение – редица аспекти от дейността на туристическите оператори. Освен това, начина по който португалските компетентни органи подходиха към стимулите и категоризацията е неправомерен, особено що се отнася до малките предприятия в сектора на туризма. Член 21 на Конституцията на Португалия посочва специалната роля на Португалия, що се отнася до нейната конкурентоспособност и лоялната конкуренция на пазара. Дами и господа, има също така разпоредби, свързани с финансиране от страна на общността. и те са нарушени в нашия случай. През 2009 година бяха извършени нарушения на законодателството и ние искаме неправомерното поведение да се спре. нези хора, които са извършили неправомерни действия спрямо независими предприятия от Португалия от Испания, вече са били осъдени от сегашното правителство в Португалия, така че необходимо е да се коригира сега действащата, сегашната ситуация. В петък се говорише за започване на дело в съда. В момента съд, компетентният съд в Лисабон разглежда допустимостта на жалбата. Ние се надяваме, че проблема с националната стратегическа референтна рамка ще бъде решен. Надявам се, че вашата комисия ще разбере в каква ситуация се намираме и се надявам, че ще разберете, че решенията на съответните органи са взели неправомерни решения за насърчаване на предприемачеството в Португалия. Накрая бих искал още веднъж да ви благодаря за възможността да се изкажа пред вас. Председателката, благодаря ви за вашето изложение. Сега Давам думата на Европейската комисия. E mi, perdonatemi, io saluto anche il... Бих искала също така да приветствам преди това представителя на португалското постоянно председателство. Ще ви дам думата. Госпожо председател, Аз представлявам генерална дирекция регионална политика на Европейската комисия. Първо ще се изкажа аз и после моят колега от генерална дирекция конкуренция ще вземе думата след мен. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Аз бих искал да ви предоставя информация, свързана с тази петиция. Комисията по петициите вече разглеждаше тази петиция през януари 2011 година. Бих искал да напомня какво беше казано тогава, преди една година. Бих искал да ви дам малко предистория. Искам да кажа, че тази петиция беше подадена доста отдавна, през 2009 година. Вносителят говореше за един проект, по който беше подадена молба за финансиране от Европейския съюз и по-точно Фонда за регионално развитие. Европейската комисия изпрати информация на вносителя и обясни, че в съответствие с системата за използване на средства структурните фондове, анализа, управлението и одобрението на проектите – е изцяло в правомощията на държавите членки. Посочихме, че комисията няма никакви правомощия, що се отнася до прякото управление на проекти. Комисията направи всичко, което бе по силите и в този случай. По-специално комисията заяви, че има нарушение на европейски регламент. Ние посочихме това през януари 2009 година предоставихме тази информация на вашата комисия и на вносителя. Разбираме каква е ситуацията, но както вече казах, ние предоставихме на вносителя необходимата информация и посочихме, че не открихме никакви съществени нарушения, материални нарушения, извинете, на европейското законодателство. Що се отнася до подбора на проекти, то това е изцяло в правомощията на държавите членки и посочихме, че вносителят може да се обърне към национален съд, съда в държавата членка. Вносителят каза, че административен съд в момента разглежда допустимостта на жалбата. И бих искал също така да направя някои бележки, отнасящи се до най-добрите практики. Европейската комисия установи контакт с съответните португалски компетентни органи по въпроса за прозрачността. Ние също така посочихме каква информация и какви конкретни данни трябва да бъдат предоставени на вносителя на петицията. Комисията се стремеше да предостави полезна информация на португалското правителство, но ние не можем да се намесваме в процеса на подбор на проекти. Това е правомощен на държавите членки и на техните съдилища. Европейската комисия реши, че от нейна гледна точка този случай е приключен. Има една жалба, която трябва да бъде разгледана в повече подробности и тя се отнася до държавните помощи. Тук мога да ви кажа, че единствената възможна промяна в ситуацията може да бъде направена в тази сфера държавните помощи. Европейската комисия помоли вносителя да внесе допълнителна информация за конкретния аспект, а именно държавните помощи. Ние получихме тази информация през септември 2011 година и започнахме кореспонденция с португалските компетентни органи по този въпрос. Тази кореспонденция продължава. В момента проблемът с държавната помощ възниква, когато органите на управление използват публични средства – с цел да се конкурират с дейност, която може да бъде извършена от частния сектор. Това е точно възражението на вносителя. До сега отговорите, които получавахме от компетентни органи в Португалия, са, че Сдружението на туроператорите в Португалия не извършва търговска дейност, и вчера получихме още допълнителна информация от компетентните органи в Португалия. Поради тази причина не мога днес да ви предоставя отговор, но искам да ви уверя, че ние работим по този въпрос. И се надяваме, че ще можем да решим въпроса до лятната почивка на парламента. Председателката. Благодаря ви за този двоен отговор. Няма желание от страна на членовете на комисията да се изкаже. Дам думата на вносителя. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да отговоря на това, което току-що чухме от Европейската комисия. Първо, Искам да спра на това, което каза представителя на Генерална дирекция регионална политика. Нашето тълкуване на съобщението е, че има конфликт на интереси Eu gostaria de perguntar. Така както ние разбираме заключенията, няма никакви основания случай да е приключен. Затова бих искал да задам въпрос на представителя на Генерална дирекция регионална политика на Европейската комисия. Дали е възможно Генералната дирекция конкурентоспособност, извинете, конкуренция, да е решила, че указа, за който ние говорим, е в съответствие с европейското законодателство. Задавам си въпроса дали това решение не срива цялата регионална политика. Не можем да разберем А какво става, защото националната стратегическа референтна рамка е управляващият орган на тази рамка, за изпълнение на тази рамка, бяха ищци в съда, т.е. ние заведохме срещу тях дело в съда, но нашата жалба беше отхвърлена – поради редица неточности, както беше казал съда. Европейската комисия е запозната с тези въпроси и знае за техническите аспекти, които се отнасят и до четирите проекта, но ние смятаме, че става дума за конфликт на интереси. От наша страна ние се обърнахме към съда, ние се борим за нашите права, защото ние смятаме, че в случай имаме настъпление от страна на публичния сектор срещу дейност, извършена, извършвана в частния сектор. Става дума за нашата търговска дейност. Ние смятаме, че Европейският съюз има задължението да решава подобни проблеми. Структурните фондове са насочени към подпомагане на развитието на Португалия, а не към това да подпомагат органите на управление в Португалия в тяхното задушаване на частния бизнес. Смятам, че економическия модел се намира под заплаха в този случай. Едва ли имам какво повече да кажа, но ще кажа, че това е един проблем, който засяга не само Португалия, но и цяла Европа. Председателката, благодаря ви. Мисля, че Европейската комисия. Вече за втори път се занимава с този въпрос, както и нашата комисия. Мисля, че в момента е постигнато по добро сътрудничество. И отново ще се наложи да критикувам поведението на Европейската комисия, тъй като това поведение не ни позволява да работим ефективно, когато става дума за жалби от граждани. Съобщението на съответните органи в Португалия също следва да бъде осъдено. Ние смятаме, че това, което ни получаваме като информация от тези органи, не е достатъчно. Мисля, че трябва да поискаме Европейската комисия да се намеси. Защото ние виждаме, че не са били изпълнени изискванията на европейското законодателство. Смятам, че трябва да се предприемат действия в този случай от страна на Европейската комисия. Една минута за председател на Генерална дирекция регионална политика. Благодаря ви, госпожо председател. И precisar Бих искал само да отговоря на това, което каза току-що вносителя на петицията. В момента не бихме могли да се спираме върху всички подробности, но искам да посоча, че от 2009 година до сега Комисията, Генерална дирекция регионална политика, проведоха много сериозна кореспонденция. Само погледнете папката, която съм донесъл със себе си. Европейската комисия наистина разгледа всички аспекти – Що се отнася до управлението на средствата от Фонда за регионално развитие, да, наистина тук има важни и деликатни проблеми. Става дума за 5000 проекта, но, както вече каза, комисията не се занимава и няма право да се занимава с управлението на тези проекти. Това е в правомощията на държавите членки. Що се отнася до нашето задължение да поискаме информация, то ние го направихме и ние получихме информация от съответните португалски органи. Възоснова на този отговор ние направихме заключението, че няма нарушение на европейското законодателство и за това приключихме случая. Преди това имаше съмнение дали е имало нарушение на европейското законодателство. Вносителят говореше за нарушение на португалската конституция, но Европейската комисия не може да се занимава с това този въпрос трябва да бъде отнесен до португалски съд. Това, което аз бих казал, че случаят може да остане отворен, ако се установи, че наистина има неправомерно използване на държавни помощи. И за това ще говори мой колега от Генерална дирекция конкуренция. Председателката, благодаря ви много. Надявам се, че бързо ще можем да решим проблема. И сега преминаваме към точка 7. Становище относно създаването на програмата Права и гражданство за период 2014-2020 година. Госпожа Балян е докладчик. Тя не може да присъства. Господин, госпожа Николай ще се изкаже от името на госпожа Валян, която има ограничено време. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, колегата ми днес не може да присъства. От нейно име ще обобщя становището за създаването на програма Права и гражданство за периода 2014-2020 година. През изминалите няколко години се увеличи броят на петициите, внесени във връзка с с проблеми, изпитвани от граждани на Съюза при упражняването на правото им на свободно движение. 45% от внесените петиции визират именно този въпрос. Съгласно доклада на комисията от 2010 година, най-често жалбите са свързани с затруднения административни ограничения и неоснователно забавяне на процедурите при регистриране на адрес и издаване на документи за пребиваване. Започнати са редица производства за установяване на нарушение на договорите във връзка с упражняването на граждански права има и проблеми във връзка с прилагането на хартата на основните права на Европейския съюз, както и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Все повече граждани или извинете, не всички граждани са добре запознати все още с разпоредбите на тези два документа, затова много често се стига до недоразумения. Предвиждат се програми за повишаване на осведомеността, за активизиране на мерките за обучение. Трябва да се активизира и транснационалното сътрудничество. Програмата Права и гражданство 2014-2020 година е последваща програма. В резултат от тази програма следва да се рационализират процесите, така че да се осигури гъвкавост и ефективност при управлението на фондовете. Програмата цели също така ефективно разпределяне на средствата по фондовете и определяне на приоритети по възможно най-координиран начин. Програмата ще даде на Съюза възможност достатъчно гъвкаво да отговори на потребностите от политически действия. Проявявам обаче известна загриженост във връзка с бюджета, предложен за програмата. Окончателният размер на бюджета за периода януари 2014-декември 2020 година е 439 милиона. Тази сума според мен не е реалистична, като се имат предвид допълнителните действия, които ще се извършват по програмата. Настоящата програма ще изтече през 2013 година. Не бива да се отлага започването на действия по новата програма. Тя трябва да започне извинете, да влезе в действие от 2014 година, за да се преодолеят разликите на ниво Европейски съюз както и за да се справим с неравенството. Насилието спрямо жените е едно от най-сериозните изражения на това неравенство. По програмата се предвиждат мерки за борба срещу насилието спрямо жените, в това число и на домашното насилие. Нашата комисия получава редица петиции, по които се визират проблеми, отнасящи се към действията по тази програма. трябва да се преодолеят трудностите по отношение на достъпа до средства, най-вече на регионално равнище. Трябва да се постигне прозрачност при разпределянето на средства не само на ключови мрежи на ниво Европейски съюз, но и на по-малки организации. Нека ви припомня, че крайният срок за внасяне на измененията е 24 май Измененията ще бъдат обсъдени на 19 юни. Крайният срок за приемането на становището е 12 юли. Благодаря ви за вниманието. Моля да ме извините, защото трябва да напусна това заседание. Ще ми се наложи да председателствам заседание на подкомисията по отбрана. Колега Босинаро. Колегата Бощинаро. Нека се изкажа от името на уважаемия ми колега Майкъл Кашман, докладчик в сянка от името на социалистите. Днес той, като много други, не може да присъства. Благодарим на госпожа Валян за становището по програмата Права и гражданство 2014-2020 година. За нас е особено важно нашата комисия да може да застане на силна позиция най-вече като се има предвид, че в тази програма ще се обединят три действащи по настоящем програми тя трябва да бъде много внимателно разработена, тъй като пряко ще се отрази върху живота на гражданите ни. Нашата комисия трябва да работи за разширяване на обхвата на действие на програмата, трябва да се добавят някои нови дейности, така че гражданите да могат да се идентифицират с нея ще внесем изменения, в които се визира именно това. Ще внесем и някои други изменения, с които ще допринесем за чисто езиковите формулировки. Председателката представителят на комисията Таня Шрьотер. Желаете ли да вземете думата? Не. Добре. Крайният срок за внасяне на измененията е 24 май. Госпожа Николай вече ви припомни това. Измененията ще бъдат обсъдени на 19 юни. Ще гласуваме на 12 юли. Днес госпожа Николай се изказа на основата на работния документ, изготвен от госпожа Валян. Мисля, че изложението й беше интересно. Както изтъкна господин Бощинаро, може да се внесат изменения, с които да, да усъвършенстваме текста и да внесем своя принос. Следваща точка, точка 8, становище относно 28-я годишен доклад относно контрола над прилагането на правото на Европейския съюз. Госпожа Герингер има думата. Е, е, е. Благодаря, госпожо председател. Моето становище се отнася до доклада на Комисията по правни въпроси относно 28-я годишен доклад за контрола върху прилагането на правото на Съюза. Това е един особено важен документ, в който се отчитат резултатите от прилагането на правото на Съюза – и се прави опит за установяване на недостатъци в този процес. Ние установяваме недостатъците, анализирайки петициите, които се подават до нашата комисия. Гражданите и гражданското, органите, извинете, на гражданското общество често се възползват от петиции, за да посочат случаи на не спазване на европейското законодателство и да извоюват реализиране на правата си. Като се има предвид това, много е важен приносът на нашата парламентарна комисия, много е важен обменът ни с Европейската комисия. Петициите ни дават възможност да очертаем основните проблеми, с които се сблъскват гражданите, нези области, в които трябва да се подобри прилагането на европейското право. Най-често става дума за опазването на околната среда и прилагането на хартата на основните права на Европейския съюз. Мисля, че в бъдеще трябва още по-обстойно да обсъждаме тези две области. също и с оглед на доклада за прилагането на правото на Европейския съюз, изготвен от комисията. Следва да се предвидят допълнителни механизми за насърчаване прилагането на правото на Съюза. Искам да обърна внимание и на забавенията при въвеждането на европейското законодателство в националното. Подобни забавяния не дават възможност на гражданите от една страна да се възползват от правата си по европейското законодателство и от друга страна да се противопоставят на неговото нарушаване по места. През 2010 година бе стартиран пилотен проект за наблюдение върху случаите на неприлагане на европейското законодателство. В този пилотен проект очакваха 8, участваха извинете, 18 държави членки. по 81% от случаите, по които бяха подадени жалби, бе постигнато решение – на to загаднение. Изготвих доклад в Комисията по правни въпроси. Там разгледах проблема от гледна точка на Комисията по правни въпроси, а тук го разглеждам от позицията на нашата комисия. Проблем представляват случаите, в които топката се връща в полето на държавите членки – понякога се стига до положение, в което Европейската комисия не дава окончателен отговор на вносителите на петициите. Препоръчва им да сезират именно онази страна по спора, която е предмет на жалбата, именно органите в държавата членка. Независимо от това по колко случаи е постигнато окончателно решение, би било интересно да се види колко от жалбите са били отнесени обратно към държавите членки. тъй като не е редно според мен държавите членки да разглеждат жалби, които са били насочени срещу самите тях трябва да се запитаме дали засегнатите граждани са на мнение, че в случая се е стигнало до добро решение. Комисията и парламента трябва да си сътрудничат по-добре по този пилотен проект и по други бъдещи такива проекти. Трябва да се подобри процедурата по подаване на петиции както и процедурата по образуване на производства за установяване на нарушение. Така държавите членки ще могат по-добре да спазват европейското законодателство, ще бъдат удовлетворени и исканията на гражданите. Благодаря ви. Виждам, че никой друг не иска думата. Ще ви припомня, че крайният срок подаване на на изменения е 29 май, а гласуването е предвидено за 19 юни. Комисията е представена от Карл фон Кепес. Искате ли да вземете думата? Благодаря ви, че ни давате възможност накратко да представим доклада и да реагираме на казаното от докладчика. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за това, че е отбелязал и положителните аспекти. Първо е възможността, използвана от Комисията за намиране на разрешение преди официалното започване на производството за установяване на нарушение. И висок е брой на, на случаи, които се разрешават по този начин и установен в първия доклад, беше потвърден и от резултатите на втория доклад, който беше одобрен от комисията през февруари тази година. Вторият положителен факт, който се радваме, че сте отбелязали в доклада си, е фактът, че Производствата за установяване на нарушение са само част от един по-широкомащабен политически цикъл и ние сме напълно съгласни с това становище. А, относно видовете петиции, които се внасят в вашата комисия, наистина е вярно, че най-голям брой жалби са свързани с основните права. Вярно е, че има недостъг на необходимата информация за гражданите за това какво представляват основните права и какво всъщност гражданите могат да очакват от институциите. Наистина смятам, че съдържанието на хартата за основните права може по-добре да бъде обяснено и мисля, че комисията трябва да докладва ежегодно на парламента и на съвета а и ви самите може да принесете, до уточнявайки какъв е обхвата на хартата. И да почертаете, че тази харта може да се прилага само когато а, тя е била приета. По отношение на закъснението при транспонирането на законодателството, Хубавото е, че в Доктор Лисабон разполагаме с член 263, където има възможност за санкция от страна на съда. За първи път използвахме тази разпоредба в края на миналата година, когато комисията започна три или четири дела в съда. Все още няма решение по тях, но става съвсем ясно, че когато има официална офи... официална обвинение, така да се каже, към държавите членки, те реагират незабавно за транспонирането на съответните разпоредби. А относно хората на държавите членки, разбира се, те са страна по спора, защото оплакването е от тях. Но искам също така да ви припомня, че комисията не разполага с правомощия за извършване проверки на, на място разполагаме с много ограничени възможности в това отношение. Не можем да извършваме проверки в случай на обикновени жалби. Не бива да забравяме, че държавите членки са задължени според договора да работят в сътрудничество с нас, съгласно член 43, и че държавите членки възприемат напълно сериозно своето задължение и също така искам да припомня, че жалбоподателите са осведомявани за всеки етап от производството. И ам, това беше потвърдено от съобщението, което ви изпратихме през 2002 година. И в началото на тази година отново потвърдихме този ангажимент и ви уверявам, че съблюдаваме за спазването му. Това беше от мен. Благодаря ви, председателката. Благодаря. На представители на комисията. Може отново да се върнем този въпрос на следващото ни заседание, когато ще обсъждаме измененията. Благодаря и на докладчика госпожа Герингер за свършената от нея работа. Така приключваме с точка 8 от дневния ред. И ви предлагам да продължим с разглеждането на доклада относно получвателната мисия в Румъния. Имаше и доклад относно получвателната мисия в Берлин, но по искане на докладчик този въпрос ще бъде разгледан по-късно през деня. А по отношение на получателната мисия в Румъния, мисля, че стигнахме до точка на равновесие относно очакванията ни при последната среща, при последното заседание на комисията. Нямаше възражения относно този доклад, който аз самата да представих. Ето защо се надявам, че тази липса на възражение на практика означава приемане на доклада в настоящия му вид. Но все пак откривам дискусията и ако има колеги, които искат да вземат думата, моля заповядайте. Портул привитор на визита. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, докладът за посещението на Комисията по петиции в Румъния се отнася до седемте членове на нашата комисия, които участваха в това пътуване. То може да се сравни с една истинска сага. Решението за това пътуване бе взето при условия на решителен протест от страна на групата на НП – Те възразиха срещу много от точките в програмата за посещението. Бе направен опит да се създаде едно идилично впечатление за настоящото положение в Румъния. Благодаря ви за уводните думи, госпожо председател. Радвам се, че докладът в настоящата си редакция е много по-балансиран. Радвам се, че той представлява едно много по-реалистично отражение на действителната ситуация в Румъния. Отражение, което в много по-голяма степен съответства и на картината, която обрисуват вносителите на петиции. Трябва много сериозно да се отнесем към положението на румънските граждани. Към момента на пътуването ни в Румъния не можехме да предположим, че днес ще се окажем прави. А именно, че посещението трябваше да бъде проведено, че става дума за деликатни въпроси от изключително голямо значение за румънските граждани, които трябваше да бъдат обсъдени. Днес сме по-прави от когато и да било, тъй като се одобрява съставът на новото румънско правителство от румънския парламент. Един от въпросите, които обсъдихме в Румъния, е свързан с добива на злато. Имаше проект за добив на злато, който обаче бе спрян. Новото румънско правителство ще подходи много по-открито. То ще навлезе в диалог с неправителствените организации, с представителите на гражданското общество ще се погрижи за това при изпълнението на проекта да се спази европейското законодателство. Новото правителство ще извърши и оценка на съвкупното въздействие от работата по проекта. Ще провери доколко директивата Сервесо Библиче. Севезо, извинете, е спазена в рамките на този проект. Това е официалното становище на комисията, на правителството, извинете, което бе одобрено и от румънския парламент. Това становище на правителството показва, че нашата комисия беше права. То показва, че бяха прави както румънските, така и други депутати, които повдигнаха този въпрос. Показва, че нашите резерви бяха основателни. Приветствам становището, изразено в доклада за проучвателната мисия. То отразява европейските ценности и норми. Що се отнася до свободата на печата, още вчера обявих, че ще изтегля изменението си. В него изисках нещо съвсем банално, а именно Става дума за следното. Четирима членове на делегацията се срещнаха с вносителите на петицията, делегацията на НП открито и категорично се противопостави обаче на тази среща да бъде обсъден въпросът, свързан с свободата на печата. Знам, че според някои мои колеги свободата на печата по-скоро е вредна за гражданите. Затова нека припомня още веднъж за всички, че Европа в момента се намира на етап на промени. Това показаха и резултатите от изборите миналата неделя. Ние трябва активно да работим за тези промени. Обедени сме, че новото правителство на Понта ще заличи съответния пасаж в стратегията за национална сигурност на Румъния, според който в определени случаи от съображения за защита на националната сигурност може да се ограничава свободата на печата. Надявам се, че и други аспекти, свързани с гражданските свободи, ще бъдат третирани по същия начин – Надявам се, че няма да бъдат разглеждани като вредни за гражданите. Приветствам доклада за проучвателната мисия. Благодаря на всички колеги. Иска ми се както румънските граждани, така и гражданите на Европейския съюз да осъзнават, че ценностите, за които работим всеки ден ценностите, които отстояваме и тук в нашата комисия, действително са в тях интерес. Председателката благодаря, господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми също да ви благодаря за търпението и за съдействието, което ни оказвахте през последните месеци През изминалите месеци се състоя и въпросната проучвателна мисия в Румъния. Както каза господин Буштинаро, се стигна до осложнения във връзка с тази мисия – много по-големи осложнения, отколкото очаквахме в началото. Господин Бощинаро е решил да оттегли своето изменение. Това още веднъж ясно показва, че нашата комисия по петиции бе предпазена от въвличане в ожесточени дебати от другата страна на барикадата. Опитваме се да си сътрудничим с опозицията. Няма да променим позицията си, само защото се е сменило управлението. А що се отнася до текста на доклада, ще направя три бележки. В рамките на неофициални разговори решихме с консенсус да подкрепим доклада. Смятам, че в настоящата редакция се съдържат няколко точки, по които не може все още да се постигне пълен консенсус. На страница 13, например, парламентът повече или по-малко застава на позицията на компетентните румънски органи, с което нарушава принципа на субсидиарност. Не бива да се създава впечатлението, че парламентът взема решения вместо компетентните органи в Румъния. Затова по-скоро трябва да говорим за препоръки от страна на парламента. В точка 2 на страница 13 трябва да се измени текстът, така че румънските граждани да не останат с погрешното впечатление, че Парламентът в случая има правомощия за вземане на решения. На страница 14, точка 2 се прави препратка към резолюцията на Европейския парламент от май 2010 година. Създава се впечатлението, че тази резолюция е нещо различно от незаконодателен документ. Създава се впечатлението, че става дума за законодателен текст. За съжаление, колегата, който на времето направи добавка към текста на резолюцията от май 2010 година, Тогава създаде впечатлението, че комисията предвижда задължителни разпоредби, но това не е така. Господин Бощинаро ни призова да отчетем в текста становището на академичните среди и на деловите среди. Бих се радвала, ако се вземе предвид становището на Румънския геологичен институт. През декември 2011 година този институт изготви експертно становище, с което аз разполагам, както на румънски, така и на английски язик. С удоволствие мога да ви го предоставя. Генералният директор на този институт след извършено проучване в въпросния регион, ясно се обяви за осъществяването на проекта. Ще ви цитирам следното. Геологичният институт в Румъния е извършил оценка на въздействието и по-точно на евентуалното въздействие на проекта върху околната среда. Възоснова на проучването, извършено от нас, потвърждаваме своето предходно становище, което е за провеждането на този проект. С други думи, отговорът на Румънския геоложки институт е положителен, той е за провеждането на проекта. Не виждам защо да не се включи текста на това становище в доклада. Благодаря. Благодаря, господин Хелмар. Благодаря ви, госпожо председател. извинявам се на вас и на комисията за закъснението. Мислех, че тази точка от дневния ред ще се обсъжда малко по-късно. Аз знаете, че това е въпрос, който ме вълнува и с който, който следя с интерес. искам да се съглася с по-голямо че казаното от колегата Предо. Съм съгласен само с а, Обяснението, че посещението ни е било сложно. Не мисля, че самото посещение беше осложнено, но мисля, че процесът на изготвяне на доклада се окажа сложен. И е, това се дължи на факта, че някои колеги подходиха към цялостния процес с много е, ясно определени цели от самото начало. Е, искам също да се спомня няколко няколко отказаните от господин Преда неща, в частност относно доклада на Румънския геологичен институт. Няма да влизам в подробностите, господин Преда вече каза по-голямата част от важните неща, но е вярно, че пред... първоначално бяхме предвиден... предвидели приложение първо, което е много, което беше много важно по отношение на бъдещето на проекта. Затова съм съгласен с молбата на господин Прайда, да включим в нашия доклад е, заключението от доклада на Геологичния институт. Първо, защото няма да бъде прецедент да включваме доклади на други органи, като приложение към нашия доклад. И второ, ако ще изготвим наистина доклади от проучвателни мисии, то трябва да се стремим към равновесие. И ако сме включили един доклад, който е критично настроен към проекта, то е съвсем логично и справедливо да добавим и друг много ползваше с доверие и надежност доклад, който е в полза на проекта. Ето защо моля колегите от комисията да подкрепят добавянето на този документ като приложение към доклада. Äh, Благодаря госпожо председател, скъпи колеги. Проучвателната мисия в Румъния не бе лесна за нито един от участващите. Това е свързано с политическата обстановка там – Водиха се много тежки разисквания за положението в Румъния. Бяха внесени редица петиции. Това доведе и до осложняване на обстановката на място. Радвам се, че успяхме да постигнем консенсус по всички основни точки от доклада за проучвателната мисия ще обобщя онези резултати от нашето посещение, които според мен са най-важни. Те са свързани най-вече с проекта за добив на злато на Рожие Монтана. Аз подходих към този проект абсолютно непредубедено. Исках да изслушам мненията и на двете страни. Не спада към нашите задължения да предписваме на държавите членки или на дружествата там какво да предприемат и какво не. Но мисля, че в интерес на всички ние в Румъния да настъпят промени, нещата да се развият така, че от това да проистекат економически ползи. Много е важно да се продължат инвестициите в минното дело в Румъния. От друга страна, задача на нашия парламент е, когато биваме сезирани от европейските граждани, да съблюдаваме спазването на европейското законодателство – това бе и в центъра на проучвателната ни мисия, а именно да посочим, че трябва да се спазва европейското законодателство, трябва да се прилагат устойчиви практики, които да не оказват неблагоприятно въздействие нито върху околната среда, нито върху здравето на човека. До момента в Румъния се работи с сианит, с живак, с възможно най-опасните субстанции, които могат да се прилагат в минното дело. Тези субстанции се използват в особено големи количества, много по-големи, откъдето и да било другаде в Европа. И ако се стигне до инцидент в системата, а има основания да се смята, че може да се стигне до такъв инцидент, то това може да има непредвидими последици за гражданите. Затова със задоволство отбелязвам, че новото румънско правителство възнамерява щателно да подложи на проверка този проект. Трябва да заяви много категорично, както по този казус, така и за в бъдеще, че се обявяваме за добива на полезни изкопаеми, в това число и на злато, но настояваме това да става при използването на най-добрите налични техники, които да са максимално ориентирани към опазване на околната среда и на общественото здраве. Още преди години Европейският парламент излезе със становище относно използването на цианит при добива на злато. Мисля, че всички политически групи трябва да се обединят около това, което изложих току-що. Бяха внесени редица петиции във връзка с медийното законодателство в Румъния и свободата на печата. Надявам се, че при новото управление ще бъде сложен край на практики, ограничаващи свободата на медиите под предлог защита на националната сигурност. Надявам се, че нашата проучвателна мисия допринесе за насърчаването на свободата на медиите. Надявам се, че ще можем да допринесем за това и в бъдеще. Надявам се че онова, което изказах току-що като пожелание, като надежда, ще бъде претворено в реалност от румънското правителство. Благодаря, колегата Яр. Само две бележки. Благодаря на председателя. Äh, äh, Благодаря на председателката на нашата комисия и ръководител на делегацията. която извърши своето посещение в много трудна обстановка. Предлагам да определим крайен срок за внасяне на измененията и да гласуваме на следващото заседание на комисията. Така ще можем да вземем предвид исканията за изменения в текста, които бяха изказани до тук. Но не бива да внасяме промени, които да изложат на риск постигането на консенсус. Нека гласуваме по измененията на следващото заседание. Много ви благодаря за възможността да отговоря съвсем накратко. Първо, не виждам възможност за откриване на, отваряне на ново на путията на Пандора чрез внасяне на нови изменения, защото това ще срине изцяло същината на доклада. И ако позволим такова нещо, просто ще започнем един безкрайен процес. Второ, няма възможност да се добавя нова информация, защото времето вече изтече, крайният срок изтече. Трето, генералният директор на Геологическия институт на Румъния. И искам да посоча, че бившият директор господин Маринча беше уволнен по същата тази причина – че когато той е бил генерален директор на института и ръководител на техническата комисия за оценка на проектите, той се противопоставяше на технологията, която се очаква да се използва. Той принципно се противопостави на проекта и като резултат беше уволнен и на някое място беше назначен друг човек. В окончателното си решение румънският съд наскоро постанови, че господин Стефан Маринча ще бъде възстановен в длъжността си като генерален директор на института, т.е. той ще изпълнява своите задължения, научен без каквато и да било политическа намеса. И последно. Това е един коментар по сфактум. От вчера вече има ново правителство с нова програма, която изрично говори за този проект също така. Така че много е добре да водим философски теоретични спорове, да дебатираме, но на практика фактите са, че има ново правителство с нова програма, в която изрично се казва, че процесът е спрян, нови министри са назначени и новият министр посочи, че ще създаде нова техническа комисия за оценка. Така че имаме съвсем нова ситуация, нова политическа воля и това, което сега очакваме е балансирано и разумно решение, което ще се вземе от новото правителство. Благодаря ви. Пожелавам ви всичко най-добро и искам още веднъж да ви благодаря за блестящото сътрудничество. Наистина се радвах на такова добро сътрудничество с повечето колеги. Благодаря ви. Господин Преда, наистина ще трябва да приключим. Съвсем накратко. Sunt de acord pentru că vedem uh, foarte diferit uh, rostul acestui raport. Eu... Наистина, Що се отнася до предложението на господин Яр, ние имаме съвсем различни позиции спрямо този доклад. Това е доклад за проучвателна мисия, която се състоя в миналото. Това не е доклад, който е посветен на бъдещето. На бъдещето на социализма в Румъния. Това светло бъдеще може би ни предстои, кой знае. Но искам да благодаря на всички колеги, които посветиха времето си, за да слушат този твърде партийно отсъветен румънски политически дебат. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да отговоря, защото смята, че беше постигнат личен успех чрез това помиряване – но не става дума само за това, че ние докладваме за някакви резултати. Резултати от проучвателна мисия на членовете на Европейския парламент в Румъния. И те правят някакви лични свои заключения. Моето впечатление от това обсъждане е, че както аз разбирам нещата, господин Преда беше за предишното правителство. Господин Бощинаро подкрепя сегашното правителство, но това не е проблемът. Както аз виждам нещата, проблемът е, че че в момента тече економическа дейност в Руша, Монтана. И това, което се поставя под съмнение е са правомощията на органите за управление в Румъния. Т.е. проблемът е с субсидиарността. Т.е. ние трябва да вземем решение дали е имало нарушение на общностното законодателство или не. Това е същинския проблем. И мисля, че в сегашния му вид доклада поддържа необходимата дистанция. Аз лично съм за проучване на всички аспекти на този проблем. Винаги съм бил за инвестиции, насочени към процъфтяването на съответната страна, но личното ми впечатление е, че Става дума за един инвестиционен проект, който ще използва технологии, които не са се използвали от самия инвеститор на други негови, при други негови проекти. Разбира се, ние искаме да станем неутрални, що се отнася до политическата ситуация в Румъния. И на това заседание, може би, единственото, което ще можем да направим е да представим резултатите и да опишем резултатите от нашето посещение – За мен беше чест да участвам в работата на тази мисия заедно с други колеги и аз смятам, че това, което се случваше по време на мисията, по време на нашите срещи, дава основания за определени резултати. Всъщност най-важното е да установим по-късно дали има нарушение на общностно законодателство. Всъщност това е нашата задача. Председателката, благодаря ви, господин Салавракос. Благодаря на всички колеги. Мисля, че всички сме съгласни с това, че можем да одобрим този доклад. Нямаме време да внасяме изменения вече към него. Ще се стремя да осигуря максимална обективност от страна на всички нас. Наистина, ние бяхме на място и включвам в доклада това, което чухме и видяхме. Така че изискванията, които бях поставени днес за внасяне на изменения – се отнасят до цялостния баланс на доклада и първият му абзац, лично аз искам да остана последователна. И моята позиция като на председател на делегацията е, че нещо, което не е било част от посещението, не може да бъде част от доклада за това посещение. Abbiamo vissuto lì e, e ai quali, come ricordano i colleghi, на кращата ние бяхме два или три дни в Румъния. и нямахме достатъчно време. Ние помолихме всички да направят своите писмени отзиви ние можем да подготвим допълнителен документ с повече информация и да го предоставим на всички, но не смятам, че този документ може да бъде част от доклада за самото посещение. Защото в крайна сметка това не беше част от нашата програма. Освен това, много колеги изпратиха писмени отзиви след крайния срок или искат да изпратят такива отзиви, така че те не могат да бъдат включени в доклада, могат да бъдат включени в допълнителен документ. Така че ако не възразявате, аз смятам, че този доклад е одобрен и съответно ще предприемем необходимата процедура. Господин Яр. Позволете ми само съвсем ясно да заявя, че не става дума за доклада за проучвателната мисия. Аз говоря по чисто процедурен въпрос. Ако има единодушие, този доклад може да бъде одобрен. Ако има изменения, които са били внесени, ние трябва да гласуваме по тях. Това е процедурата на нашата парламентарна комисия. Ако няма изменения, няма проблем, ще одобрим доклада, но ако има изменения, то тогава трябва да гласуваме по тях. Така работи тази комисия. Председателката, няма изменения, господин Яр. Има само искане да има анекс приложение към доклада. И аз дадох вече отговор на този въпрос. Така че няма някакви крайни срокове, просто защото нямаше изменения. Господин Бреда. Извинете, може би не съм бил достатъчно ясен. Аз имам изменения, госпожо председател. Например, аз бих искал да се промени точка втора и за това искам да внеса изменения. Моля за извинение че този е доста лесен за разбиране въпрос някак си не е бил осъзнат. Аз искам да внеса изменения в съответствие с обичайната процедура. Заповядайте. Аз мога да говоря само от името на собствената ми политическа група. Ние сме доволни от доклада в сегашния му вид и ние постигнахме съгласие по този доклад след много дълго обсъждане. Господин Бреда, вие участвахте в тези обсъждания и за това не разбирам защо сега искате да внесете изменения. Да, наистина беше твърде сложно да се проследят всичките изменения, които всички искат да внесат. Не разбирам защо и какво искате да промените, но ако приключим с този въпрос сега, ако не приключим сега, то тогава ще трябва да се занимаваме с всичките изменения. Искам да кажа, че всички политически групи се срещнаха и то нееднократно. И сега целта ни е да приемем този доклад. Приложението към доклада или допълнителен документ към доклада е съвсем друг въпрос, защото той няма да бъде част от същинския текст на доклада и аз тук не бих имал никакви възражения. Но, що се отнася до текста на доклада, аз смятам, че ние вече постигнахме съгласие и няма защо повече да обсъждаме този въпрос. Той може да бъде приключен. Уважаема госпожо председател, Както казаха и други колеги, аз също участвах в тези обсъждания. И обсъждания целяха промени в доклада. Това бяха много сложни, напрегнати обсъждания. Трябваше да намерим компромиси, трябваше да покажем гъвкавост всички участници, за да включа измененията в текста по начин, който да удовлетворява всички заинтересовани страни. Аз положих много усилия. През последните седмици вие се обърнахте към мен всички нееднократно, тъй като аз бях координатор от групата на социалистите. И вие ми казахте, че искате да внесете изменения. Аз официално отговорих на всички вас, които искаха да внесат изменения, че аз много ще се радвам да намерим компромис. Аз обсъдих въпроса с господин Яр в Страсбург и ние бяхме на едно и също мнение. И двамата решихме, че доклада трябва да се приеме в сегашния му вид. Затова ние положихме максимални усилия, за да може този доклад да бъде одобрен. Наистина, искам да благодаря от сърце на вас за това, че отчетохте всички процедурни елементи, свързани с приемането на този доклад. И сега трябва да сега трябва да сложим край на позирането и да почнем да работим. Госпожо председател, няколко колеги ви поздравиха с работата, която извършихте, за да се постигне съгласие. И аз бих искал да се присъединя към тези поздравления към вас. Наистина задачата ви беше много сложна и вие се справихте блестящо. Обаче ситуацията в момента е, че ни виждаме несъгласие някои колеги искат да одобрят доклада в сегашния му вид. Господин Бреда има някои изменения, които да, той иска да внесе. Ако аз правилно разбирам правилата на работа на парламента, ако ни нямаме съгласие, то тогава процедурата е много проста внасят се изменения и по тях се гласува. Ако хората искат да обсъждат измененията по коридорите, те могат да го направят, но най-малкото изменения трябва да бъдат внесени и по тях трябва да се гласува. Това е надлежната процедура и ние обикновено така и постъпвам. Ако господин Бреда толкова иска да внесе изменения, тогава ние би трябвало да се съгласим с Перфекто. Се че questa е, Председателката, да, благодаря ви. Ако има такова искане. то тогава ние ще спазваме правилата и за това установявам крайен срок за изменения и тогава ще имаме гласуване, както постъпихме и с проучвателната мисия в Берлин. Аз просто така разбрах, че няма изменения, но тогава предлагам същия крайен срок, както и за документа за Берлин – петък в 12 часа по обяд. Ако измененията са представени до тогава, то на следващото ни заседание ние ще можем да гласуваме по документа заедно с измененията. Wenn das so ist, wie von Herrn Breda jetzt beantragt wird, dann glaube ich, können wir nicht anders verfahren. Госпожо председател, мисля, че след като действително има желание да се внесат изменения в текста, то нямаме друг избор, освен да процедираме така, както предложихте вие. Но призовавам колегите много добре да обмислят измененията, които ще внесат. Много рядко съм участвал в толкова трудни преговори по някакъв текст. Имаше срок за внасяне на измененията. Всеки знаеше точно до кога може да изготви своите предложения и да ги внесе. Господин Преда, моля, изслушайте ме съвсем за малко. Наистина, никак не ни беше лесно да постигнем споразумение отвъд междупартийните граници. Не ми се иска сега да се внасят изменения, които да поставят на карта този така трудно постигнат консенсус. Ако се постави такъв прецедент, ще се включат и останалите политически групи. Искам да се избегне точно това. Колегата Преда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря първо за това, че взехте решение да поставите краен срок за внасене на изменения. Не разбирам защо колегите са така изнервени. Тъй като така или иначе днес бе предвидено да обсъдим доклада Например, господин Буштинаро по време на тези разисквания оттегли изменение, което бяхме обсъждали до този момент. Не разбирам защо след тези обсъждания приемате оттеглянето на изменения, но не и внасянето. Нека въжи една и съща процедура за всички. Ако господин Буштинаро има право да оттегли своя изменение и не иска да внася изменения и това му се признава като право, нека се признае и моето право да внеса изменения. Председателката, нямаме време да обсъждаме подробно процедурата. Господин Бощинаро. Last week, my opinion that I... Само искам да уточня нещо. Още миналата седмица вече ви съобщих, че не възнамерявам да подавам изменения относно дата на пресата, само за да запазим консенсуса и да се избегне отново избухването на всички спорове и да се избегне напрежението. И вие свършите отлична работа при постигането на консенсуса. Именно защото уважавам и оценявам работата ви и постигнатото от вас, прецених, че би било най-разумно да действам по този начин и да се откажа от измененията си. И именно това направих. Според мен би било излишна обида към вашата работа, госпожо председател, да се противопоставя на консенсуса и е, за това аз е, призовавам да се запази консенсуса. И предложението ми е следното. Всъщност бих искала да припомня, че тримата координатори успяха да постигнат консенсуса. Наясно ли сте, че ако сега нарушим този консенсус, има опасност да има много сериозни последствия за по-нататъчните доклади, които ще се приемат в тази комисия. Ето защо аз ви призовавам да спазваме правилата, с които работим, а да не си измисляме нови правила, които да противоречат на правилата, с които работим за постигане на консенсус между политическите групи. Неведнъж съм участвал в а, спорове но вие самата знаете колко трудно ви беше в този случай и колко много усилия трябваше да бъдат положени и колко трудно беше за нас да а, направим компромис в някои случаи. Но така се работи, така се постига консенсус, всичко противоочащо на този принцип ще навреди на работата ни. Председателката, благодаря ви господин Бощинаро. Оценявам а, ангажираността, проявена от всички ви. Но ако има искане, съм длъжна да спазя правилника на парламента. Следователно ще е, спазим преди малко определеният срок за подаване на изменения. Благодаря на господин Бощинаро за милите думи, за свършената от мен работа. Но, както ни припомни господин Ярам, има възможност за искане на гласуване. Това искане беше направено. И така аз взимам това решение, защото трябва да се спазва правилника. Крайният срок за подаване измененията е в 5 в 12 часа. Благодаря на всички ви. Ще направим кратка почивка, след като продължаваме с заседанието на координатор, което започва с закъснение от 35 минути.